Това е изявление на заместник председателя на комисията, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Е, изявление за Украина. Е, Господа Аштън не можа да остане вместо нея ще говори комисаря Стефан Фюле. Имате думата, господин комисар. Благодаря много, господин председател. И поднасям извиненията на госпожа Аштън, която ме помоли да споделя с вас онова, което тя възнамеряваше да каже пред вас. Уважаеми господа депутати, много се радвам, че мога да направя изявление по отношение на настоящото положение в Украина. Моя коментар е свързан с три важни предстоящи събития. Министерска среща Европейски съюз Украина в Люксембург на 26 октомври. Местните избори, които ще се проведат на 31 октомври. и 14-та среща Европейски съюз Украина, която ще се проведе в Брюксел през ноември. В последно време в Украина има сериозни е, политически свободи. Е, изборите са признати са проведени е, съгласно международните стандарти. В Украина се разви едно динамично и многообразно гражданско общество и медийна среда. Има подобрения във всички области, свързани с правата на човека. Вследствие на тези развития и вследствие на ангажимента поет от е, различните правителства за подобряване на отношенията с Европейския съюз, отношенията между Европейския съюз и Украина набраха значителна скорост. Това ясно се отразява в амбициозната програма, е, в амбициозното споразумение за асоцииране между Европейския съюз и Украина, което договаряме в момента, което има за цел да постигне целите политическо асоцииране и економическо интегриране към Европейския съюз. Правителството на президента Янукович поде е, множество важни реформи последните месеци и трябва да го поздравим за това. Това включва приемането на закон за обществените поръчки, който трябва да изиграе важна роля в борбата срещу корупцията и в увеличаването на конкурентна способността. Приемане на закон за реформа на газовия отрасъл, който да подготви до е, присъединяването на Украина към енергийната общност. И а, също така наскоро бе достигнато споразумение с Международния валутен фонд, в което също така се настоява за прозрачност и завръщане към економическо развитие. Украинското правителство успя да постигне и нива на стабилност, които са добри за политиката в Украина през последно време. Така се осигурява ефективно управление на страната. Опасяваме се обаче, че има твърде много сведения за влушаване на положението по отношение на основните права и демократичните принципи. Особено ни безпокоят оплакванията, свързани с свободата на медиите, свободата на сдружаване и свободата на провеждане на събрания. Уважаеми господа депутати, зачитането на тези важни свободи е много важно. Така може да има действително състезание между идеите. Това е важен елемент от отворените, иновативни и способни общества. На 1 октомври Върховния съд в Украина отхвърли конституционните промени, направени след Оранжевата революция от 2004 година. Става ясно, че е необходимо в Украина да се постигне сериозна конституционна реформа чрез един съобхватен процес за конституционно реформиране, нещо, което стана ясно и на 25 феврари тази година. Този процес трябва да постигне една ефективна, добре работеща система на отчетност в съответствие с европейските стандарти в Европейския съюз е, е много важно зачитането на основните права и върховенството на закона, както и на демократичните принципи. Това са принципи, с които не могат да се правят компромиси. И те са много важни и в отношенията ни с Украина. Скоростта на нашето сближаване с Украина ще зависи от зачитането на тези стойности. Благодаря. Благодаря, Благодаря господин комисар. Сега преминаваме към ораторите от името на политическите групи. Първо господин Михаил Галер от името на НП. Благодаря. Уважаеми колеги, за европейското Украинския народ не веднъж се е произнасял в полза на едно европейско бъдеще на страната, но тенденциите в страната им я отдалечават от Европа. През ноември в връзка с срещата на върха е Европейски съюз Украина ще разговаряме за економическите показатели. Сега е време да разговаряме за политически неща, като свободите на гражданите. Такива тенденции не могат да се компенсират от новините за економически просперитет. просперитет. Економически просперитет и потисничество е по-скоро китайски патент. Широката европейска общественост може би не забелязва някои неща, а и може би при предишното правителство е имало пропуски по отношение на корупцията и така нататък. Но при предишното правителство нямаше преследване и наблюдаване на хора, нямаше следене на посетители, нямаше окупация на партийни е, клубове заради някаква мнима заплата. Има един господин, който ръководи тайните служби в Украина, има медийна империя и това също отдалечава Украина от Европа. В политическата борба преди местни изборите далеч няма равни шансове. Опозицията е изключена от всякакви възможности. Има някакви марионетни партии, които образуват мнозинства. В Киев се отменят окръжните съвети, за да не пречат на изборите. Изобщо властта има за цел да овладее до сега, е, регионите, които до сега са били инакомислещи. За, европейс, за европейски реформи, за правова държава, за конкурентоспособна е, пазарно економика. Това е което ние ще пожелаем на Украина. Благодаря. Колега, gracias, señor Galler. El colega Migalski ha levantado un papel azul. Благодаря колегата Мигалски. Той вдигна синята си карта. Наистина ли искате да зададете въпрос към господин Галър? Господин Галър, ще приемете ли въпрос от господин Мигалски? Щом ще приемете, давам думата на господин Мигалски. Микрофоно. Микрофон, ако обичате. Dziękuję za przyjęcie pytania, to zawsze jest e, miłe. Благодаря за това, че приехте въпроса ми. Винаги е приятно е, да започнете дебат. Вие мрачно обрисувахте картината на ставащото днес в Украина. Е, сравнихте това положение с положението в Китай. Смятате ли, че то наистина е толкова тежко? Толкова тежки обвинения се отправят към Украина в днешно време. Дякую бързо. Имате 30 секунди, господин Галър. Ich habe gesagt, es wäre ein erreichen zu wollen. Das ist, glaube ich, kein Weg, den Казах, че бихме искали да е, постигнем такъв економически просперитет. Не съм правил сравнение с Китай. И за Украина трябва да изберем друг път. Пътя за Украина не е пътя на Европа. И мисля, че картината, която начертах, е реалистична за хората там. Благодаря. Господин Камински, имате думата за една минута. Заповядайте. Така че не започвайте дебата, ако обичате. Е, господин Северин от името на социалистите. Благодаря. Украина е много важна за нас страна. Тя е страна изправена пред много предизвикателства. Искам да благодаря на комисаря за чудесното описание на положението, както и на доброто описание на нашите очаквания. Бе избрано ново правителство чрез свободни и справедливи избори, признати от всички нас. Смятам, че днес е настъпил момента да поискаме от това правителство резултати. Не трябва в първата секунда от неговия мандат да предопределяме какви ще са успехите или неуспехите му. Истинският проблем в този дебат касае нас самите. Ние прекалено бързо разделихме страната на такива, които са за Запада и за Изтока. И сега, след като тези, които са за Запада не са на власт, ние не признаваме способността на тези, които са за изтока, да изпълнят нашите очаквания и да предоставят резултати. Та според мен това е истинския проблем, свързан с дебата, господин председател. Трябва да разберем, че тези, които са проевропейци, са про украинци, това са хората, които могат да осигурят правова държава, демокрация, европейска модернизация в страната. В заключение, Искам да помоля колегите да вземат решение за отлагането на резолюцията, която се очаква да приемем, защото смятам, че страната предстоят избори, преговори с нас. Не трябва да приемаме резолюции посред политическия процес. И трябва да изчакаме истински резултати на базата, на които да правим вече заключения. Благодаря. Благодаря. Госпожа Валиан за две минути. Имаме проблеми как да подходим към източния ни съсед Украина. Не по-малко трудно е и за Украина. Европа веднъж е съюзник за Украина, друг път проблем. Смятам, че се нуждаем от прагматичен подход трябва да се дадем сметка какво е положението на места и да намерим пресечни точки в нашия дневен ред, за да стигнем до споразумение. Економическото сътрудничество винаги е било най-мощният двигател на Европа за по-голяма интеграция. Успехът на Европа се дължи на подобен прагматичен подход от 56-та година насам. Ние трябва да продължим да обръщаме внимание на институционалната и економическата реформа, които следва Украина да проведе паралелно. Подобен двояк подход е единствената възможност, за да се стигне до демократическа стабилност в тази страна на изток. Ние трябва да насърчаваме здравословната делова среда, работещата пазарна економика в Украина, като насърчаваме реформата на имотния пазар и на ДДС и усилията за борба с корупцията по високите етажи. Ето защо според мен споразумението за асоцииране е мощно средство за реформа. В тази връзка трябва да продължим преговорите за създаването на обстойна зона за свободна търговия и за присъединяването на Украина към договора за енергийна общност. В този смисъл аз приветствам присъединяването на Украина към СТО, което е важна стъпка за приемането на Украина по линия на економическите и стандарти. Надявам се, че ще успеем да насърчим взаимното доверие, което ще е от полза за целия район и за цяла Европа. Благодаря. Госпожа Харам, зелените за 3 минути. Благодаря. Господин председател, първо искам да кажа, че аз съм загрижена от изострянето на положението в Украина и е недемократични тенденции на развитие. Има сведения за потискане на свободното мнение на журналистите и системни заплахи срещу ангажирани членове на неправителствени организации, застъпващи се за демократичното развитие на страната. Ролята на тайните служби е, също е, буди загриженост е, в мен. Но според мен борбата за свобода на пресата и свободното мнение не започва с последните избори. Казвала съм го и повтарям. Всички водещи личности и организации в Украина са използвали властта, са злоупотребили с властта за благото на собствените си интереси. И тази тенденция се задълбочава. Мисля, че ние не си правим добра услуга, като възнамеряваме да приемем тази резолюция, без да обмислим економическото развитие на Украина. Аз с а, еднаква загриженост набелязва наблюдавам, че влиянието на Русия върху економиката в Украина, най-вече върху енергетиката, но също така и върху други сектори, се разраства систематично. Затова аз бих ви посъветвала да не гласуваме и утре, а най-задълбочено да помислим и да обсъдим положението в Украина, да изчакаме посещението на делегацията в Украина следващата седмица и преди срещата на върха да се разберем помежду си. Е, за онова, което Европейския съюз ще каже за положението в Украина. Има много приятели в Украина и съм вървяла с тях по този път при прехода от недемократичните към демократичните времена. Тогава Украина беше на много добър път. Последните избори, според мен, бяха демократични. И ако сега ситуацията не се подобри, а се влуши, ние пак трябва много добре да си помислим как ще се намесваме и как няма да се намесваме. Затова, според мен, не би трябвало да вземаме решение преди послед... следващото посещение в Украина. Мисля, че нашия глас ще се чуе много повече, ако поставим въпросите които третира резолюцията на обсъждане на място. Чувам от много източници, че тенденциите на развитие не са положителни, но въпреки всичко няма да си направим добра услуга, ако затворим ушите си за дебата на място. За консерваторите и реформаторите, господин Камински. активен удел в помаранчовой революции. Благодаря. Мнозина от събралите се тук бяха свидетели на Оранжевата революция. Подкрепяхме украинските демократи в трудни времена. И винаги сме подчертавали, че ангажиментите ни към Украина не са обвързани с конкретна политическа група, а че ние отстояваме свободата и независимостта на Украина. Днес не можем да се опитаме да се абстрахираме от ставащото в Украина и да останем безучастни. Напротив, като Европейски парламент трябва да отстоим нещо много важно, да бъдем говорител а, на а, стремленията към независимост на украинския народ и а, да отстояваме европейските ценности в Украина, както и правата на човека там. Тази резолюция в моментната си форма няма да помогне на приятелите ни в Украина. По-скоро тя ще е, хвърли Украина е, в ръцете на Русия, давайки аргументи на онези, които казват, че е, мястото на Украина не е на Запад. Трябва да е, спомогнем за установяването на европейските стандарти в Украина, да окажем натиск за тяхното прилагане, а не да оставяме Украина да се отдалечава на изток. Високо ценя качествата на автора на този е, доклад, е, който толкова много е допринесъл за борбата за правата на човека. Но не съм съгласен да се използват такива думи на отстъпление по отношение на Украина. Благодаря, господин Белдер, за една минута. Благодаря, господин председателю. Няма нужда да казвам тук, че Украина в началото на седмицата направи изявление пред холандската преса, че е, Западът е див Запад, че инвеститорите от е, Запад а, е, се страхуват от Украина. А, явно е, че в Украина има корупция, има и а, много а, отчуждавания, свързани а, с а, тези процеси и всичко това се възприема като а, ставащо по вина на западните инвеститори. От края на, от, е, края на 90-те години доста инвеститори от Запад са инвестирали в Украина. Знаете ли какви са техните опасения и какви са мерките на комисията за защита на правомерните интереси на Европейския съюз? Защото в крайна сметка, освен инвестициите, ние имаме интереси, които трябва да продължат да бъдат защитавани. Искаме Украина да стане член на Европейския съюз, но тя трябва да остане прозрачна. И за тази цел ни е необходимо да знаем какво става там в търговската сфера, с защитата на работниците и на инвестициите. Последен списък господин Молцер. Благодаря, господин председател. След президентските избори през а, февруари, демократичните постижения на Оранжевата революция очевидно започват да се загубват. Но дори и новото правителство да преценява финансовите условия за добри, това е, е сигнал за нас, че демокрацията по западен образец не може да бъде пренесена във всички посткомунистически държави. Е, след решението на Конституционния съд знаем, че се заздравиха позициите на президента и се отслабиха позициите на е, парламента. Освен това, допълнителните ограничения в свободата на пресата ни карат да се съмняваме в развитието на демокрацията и те заздравяват позицията на президента. Украина е една от най-бедните страни на континента и това тя да достигне економически просперитет ще бъде трудно. Този, който обещава това, ще се задължи дълго на президентския пост. Благодаря. Е, господин Шъпфлин за НП. Е, Благодаря, господин председател. Развоят на събитията в Украина показва как абсолютната власт е, корумпира абсолютно. Много от това, което е направено е по посока на концентрирането на властта след избирането на господин Янукович. Янукович имаше малко мнозинство след президентските избори. Това показва, че той има силна подкрепа само в южната и източната част на страната. При все това, обаче, има трайно движение към марганализиране на альтернативните центрове на властта. Медиите, върховенството на закона, опозициите, всички са засегнати от всичко това. Най-обезпокоителното е, че държавна полиция има възможността да се намесва в държавните дела. Това е лошо за бъдещето, особено ако украинците се стремят към европейско бъдеще. Системата на Янукович е отдалечаване от Европа, а не приближаване към нея. Най-малкото, което може да се каже за промените е, че те доведоха до известна стабилност Същевременно Янукович подобри отношенията с Русия, но той прие и подчиняване на Русия, което е нещо ново. Дали украинското общество ще приеме тази трансформация е въпрос с неизвестен отговор. Благодаря. Господин Сивич въпроса за ставащото в Унгария, е, в Украина можем да се запитаме дали е станал държавен е, преврат е, или военен преврат. През нощта се пия, пишат по проекти, които се гласуват на следващата сутрин и изведнъж се оказва, че има абсолютно мнозинство проектът на резолюция е, е редактиран така все едно заклеймяваме режимите в Южна Америка и в Южна Африка. Това обаче не е редакция подходяща за отношенията ни с Украина господин Фюлини е, казва много неща, е, ни, а, е, а, не ни харесват, но трябва ли наистина да бъде толкова отрицателни в формулировките си? Ние трябва да подкрепим онези демократи, които желаят Украина да се присъедини към Европейския съюз. Значи, трябва да покажем какви са европейските стандарти, но не сега и не по този начин. Е, много ми е, харесваше Тимошенко, е, която имаше какво да предложи, но изгуби изборите. Нека изпитваме уважение към ставащото там и се отнасяме с необходимото уважение към украинските власти. Господин Ковал. За конструктивна поставя комисаря. Благодаря. Благодаря на господин комисаря Фюле за е, градивния му подход. Благодаря е, на Ребека Хармс е, за мъдрите и думи за Украина. Всички данни на Организацията за економическо сътрудничество и развитие и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа показват, че Украина е страна, в която а, са били произведени демократични избори. Това не можем да игнорираме а, преди произвеждането на следващите а, избори. Не можем да се поддадем на вношенията на ЕНП и да се противопоставим на страна, в която се организират нормални избори. Сега искам да се обърна към поканените от Украина. Мястото на Украина е тук, в нашата среда. За това прилагаме към Украина същите критерии, които прилагаме към държавите членки на Европейския съюз. Всеки проблем, колкото и малък да е той с правата на човека в Украина, винаги ще бъде предмет на коментари тук. Нека украински братя, разберете това, защото вие е, трябва да бъдете третирани на висотата на европейските стандарти. И още една дума, която искам да ви отправя. Е, бъдете на висотата на Европейския съюз. Е, бъдете единни а, по отношение на Европейския съюз, по отношение на Европейския парламент. Независимо дали сте сини или оранжеви, или пък жълти. Да, мястото ви е тук, тук трябва да бъдете, но знаем, че това няма да стане бързо. Искаме все пак да ви третираме на равна нога. Тази резолюция е предвидена за след изборите. След изборите можем да представим обща позиция. Имам предвид обща за двете големи партии, така че Европейският парламент на по-широка основа да бъде ангажиран председателят, госпожа Вайдере, към преждеговорившия, вие просрочихте времето си. Колеги, Украина е стратегически важна за Европейският съюз. За това не може да сме не са причастни към ставащото в страната. На 1 октомври десетки хиляди украинци протестираха по улиците срещу реформите на Конституцията, инициирани от Юнукович. Тези реформи не се считат за демократичен процес и не са съгласувани с Венецианската комисия. На практика това е заплаха за независимостта на съдебната власт в Украина. Украинските ни приятели се притесняват от изборите и от факта, че по политически причини управляващата партия използва съдебната система. Ето защо тази резолюция е абсолютно необходима в момента управляващата коалиция разби предложението на опозицията за присъединяването на Украина към Европейския съюз и за отдаването на приоритетно значение на този процес. Европейският съюз трябва да помогне на свободата на медиите в Украина. Един медиен магнат оглавява държавна сигурност страната. И това не е белег на една демократична страна, в крайна сметка. Освен това, ние самите трябва да предприемем положителни стъпки. Например, безвезов режим, економическо сътрудничество, особено в сферата на енергетиката и подпомагане на демократичното развитие в Украина. Това ще е задачата на следващата резолюция след изборите, когато ще можем да обсъдим други въпроси важни за Украина. Благодаря, госпожо Вайдере. Двама колеги имат въпрос. Двама колеги поискаха да ви зададат въпрос. Готови ли сте да приемете въпроса? Господин Сивец. Значи, казахте, че правителството отхвърли идеята за членство в Европейския съюз. Доколкото знам, в редица официални декларации на парламента, а и на президента, членството в Европейския съюз е основен приоритет. Та въпросът е, аз ли не ви разбрах правилно или вие не сте разбрали правилно президента на Украина? Благодаря, господин Сивич. Госпожо Вайдера, 30 секунди за отговор. Jā, е, es я от тая jautājumu им радзот. Да. Ще се изразя по-точно. Разбира се, че става дума за грешка в превода. Президентът каза, че е готов да започне сътрудничество с Европейския съюз, но това не е политически приоритет нито е приоритет за решенията на Украинската рада. Госпожо Хармс, искате въпрос ли да зададете? Имате 30 секунди. Бих искала да попитам колегата. След като в момента в един текст сме изразили а, а, нашата загриженост за злоупотреба с властта и депресията в Украина. Какво противоречи да вземем този текст в ръка и с него след 14 дни да отидем в Киев, да говорим по тези въпроси и след това да вземем решение какво ще правим? Бих желала да чуя това от нея, защото до сегашния опит на нашата делегация показва, че това е най-добрият и най-продуктивен подход – точно в моменти, в които искаме да насърчим демократичното развитие. Госпожа Вайдер, може да отговорите. Аз лично не зная защо след участието ни в срещите на върха в Украина получаваме такива сигнали. Ние всъщност получаваме сигнали, които много ме обезпокояват във връзка с състава на избирателната комисия, с участието на неправителствените организации. Ако изразим опасенията си, съм убедена, че регионалните избори ще бъдат произведени много по-демократично. Разбира се, можем след седмица или две да посетим Украина с резолюцията си в ръка. Никой не ни пречи да изготвим и нова резолюция. Но това е фактът. Положението с демокрацията се влушава. Мога ли да предложа да вземете думата в процедурата по спонтанни изказвания? тъй като не можем да превръщаме разискванията а, а, в процедура, при която 40 души размахват синята карта. Тогава а, лишаваме хората, записани в списъка на ораторите, от правото им да се изкажат. Така че, евентуално в спонтанните изказвания, моля. Господин Вигенин, господин председател, драги колеги, качеството на а, дебата показва, че ние не се нуждаем от него и че не е време сега да приемаме резолюция за Украина, било днес или утре. Припомням, че преди 6 месеца страната беше е, в свободно падане е, и в политически, економически, финансов хаос и нестабилност. Бих казал, беше в дълбока криза. Сега картината е съвсем различна. Трябва да признаем, че за няколко месеца това правителство успя да върне е, държавата към економическа и финансова стабилност, към устойчивост. Има проблеми, не можем да го отречем. Но и а, те се вслушват а, в, ня, в нашия глас. Например, по избирателния закон бяха внесени корекции, бяха предприяти мерки във връзка с някои избирателни практики. В този смисъл а, нашият глас ще се чува там, ако имаме мирен подход и конструктивен подход към Украина, а ако не надигаме глас с повод и без повод. И за това а, смятам, че а, ще направим а, много лоша услуга на себе си, а, ако приемем резолюцията 10 дни преди изборите. Още повече е, ще има делегация, която ще посети Украина. Такова нещо не се е случвало преди. Това е явен опит е, за повлияване на изборите. Не трябва да позволяваме парламентът да се забърква в тази игра. Затова предлагам да от отложим приемането на резолюцията. От парламентарната комисия за сътрудничество сме помолили да се заемат с въпроса и да проверят доколко там има нужда от тези мерки. Ораторът бе прекъснат. Господин Унгоряно, минута и половина. Новите украински власти са нови само по име. Нормативната уредба за предстоящите местни избори бе променена и това може да застраши участието на опозицията. Конституцията бе променена и де-факто се връща президентския режим. Медиите и гражданското общество са изложени на постоянен натиск. Тайните служби в Украина наистина отново се връщат в дните на съветите. Време е да изразим своите притеснения чрез резолюция. Украинските власти трябва да получат сигнал, че не могат да се гарантират по-тесни връзки с Европейския съюз само чрез приятелски изказвания. Едно недемократично украинско правителство не може да е надежден партньор на Европа, особено в стратегически деликатният район на Черно море. Благодаря, господин Свобода, за една минута. Последен списък. Благодаря, господин председател. Мисля, че всички трябва да поемем отговорността, която ни се полага. Украинското правителство трябва да налага ефективно правовата държава и свободата на медиите, е, опозицията трябва да внимава да не предава грешна информация. А, в резолюцията се съдържаха твърдения, които бяха отречени от хората, пряко засегнати от тях. Тоест разпространява се много грешна информация и ние трябва да поемем нашата отговорност и да не ставаме част от вътрешно-политическите борби, скъпи колеги от ЕНП. Е Това не е наша задача да защитаваме едната или другата страна е, първо имаме дискусия с външния министр, след това имаме избори, след това имаме среща на съвместния комитет. Така че, признайте си честно, ние казваме преди, не преди, а след изборите, дали те са минали, добре или не. Призовавам ви да останем справедливи и в този случай. Това синя карта ли, е, която вдигате? Синя карта ли вдигате? И, и, или показахте рога на бик? 30 секунди за въпрос. А, бих искал да говоря в Catch the Eye, за да имам една минута. Добре. Добре, но имаме двойно повече желаящи да се изкажат, е, отколкото е позволено в е, спонтанните изказване. Госпожа Бобинска има думата. Очевидно нея няма. Така че давам думата на госпожа Лукашевска. Е, Благодаря, господин председателю някой, който не е запознат с социалистическата система, никой няма да, никога няма да разбере хората живели при нея, при е, ограниченията на правата, при ограниченията на медиите. Няма да е, разбере пътя, който минава един такъв народ. Днес с основание си задаваме въпроси с оглед на проблемите пред Украина. Трябва обаче да имаме предвид и малките, но извънредно важни промени. Наскоро имаше демократични избори и ние бяхме свидетели, включително представителите на Европейския парламент. Стотици хиляди млади украинци разчитат на нашата помощ, за да изградят демокрацията, да изградят гражданското общество в страната си. Лесно е да се критикува. Аз съм полякиня. И много добре а, си спомням как на нас беше помогнато и за това днес сме горди. Благодаря, господин председател. И аз на свой ред Искам да кажа, че приемането на резолюция в такъв кратък срок с оглед предстоящите избори, а е отношенията между парламента и украинското правителство – не е най-доброто решение. Положени са усилия за демократични избори. Трябва да продължат тези усилия. Ето защо трябва да отложим тази резолюция за след изборите. Благодаря, господин Овиер. Микро, микро. Ай, окей, excuse me. Е, tänan, härra president, mul oli küll küsimus oma heale kolleeg... Благодаря, господин председател. Имам въпрос към колегата Вайдере. Нека да ви кажа какво ме притеснява. Искаме да приемем резолюцията за Украина днес или утре, нещо, което не е добре. Украинците просто няма да разберат подобна позиция на парламента. Ние днес имаме един проект документ, където не е намерен най-добрия тон. В документ се съдържат и фактически грешки. Госпожа Райдер спомена, че председател на Венецианската комисия е критикувал измененията в Конституцията. Аз разполагам с писмо, в което тя изразява несъгласие с това, което се казва в нашата резолюция, казва, че никога не е казвало такива неща. Дякую бързо. Я w przeciwieństwie до колеги Вигенина. Следващия оратор. Благодаря. Аз лично съм на противното мнение на това на господин Вигенин. Е, прекрасен е дебатът е, е, и искам да благодаря за него и изказването на госпожа Лукашевска потвърждава това. И пану Маркови Markowi за то, to, że rozumieją tę sytuację, че rzeczywiście... Господин Маракшиец и други колеги, които се изказаха, добре разбират ситуацията. Преди изборите не трябва да приемаме решения така, които биха били зловредни за нашите приятели. И други колеги имат право, когато казват, че виждаме обезпокоителни тенденции и че от тази зала трябва да изпратим определено послание. Има украински колеги, които в момента присъстват на разискванията. Председателят прекъсва оратора. Давам думата на господин Количик. Eh, vzpamatujte se kolegové zkuste výjimečně přemýšlet za týden nezměníte vážení kolegové a milé kolegyně ani Скъпи колеги, помислете. След една седмица нито ще може да пром... за една седмица няма да може да промените нито законите, нито състава на е, избирателната е, комисия. Ако привържениците ако изразим тази позиция, това ще означава, че се страхуваме е, за демократичното развитие на страната. Аз съм съгласен, съгласен с господин Камински. Трябва да създадем добри условия, добри предпоставки, да се опитаме да подкрепим демократичното правителство, въпреки това да не се харесва на всички. Аз пледирам за отлагане на резолюцията. Благодаря, колега. Господин Пашка. Важен пан комисар, Украина е подля Благодаря за думата. Украина е един от най-близките партньори на Европейския съюз. Украина е много по-близка до Европа, отколкото Турция или Албания, от гледна точка на цивилизационните ценности. Янукович дълго време бе в опозиция и сега обаче трябва да си признаем, че Янукович си спомня периода, в който бе изолиран от оранжевите и към които Европа гледаш, на които Европа гледаше благосклонно. Ние трябва да се съсредоточим върху економическото сътрудничество, изграждането на взаимно доверие. Трябва да обясним на правителството, че опозицията има своето легитимно място в демократичното общество. Трябва да обясним и на опозицията. Ораторът бе прекъснат. По процедурен въпрос ли искате думата, господин Гале? Господин Гале, процедурен въпрос? Тъй като се обърнахте директно към мен, исках да отговоря в рамките на една минута в процедурата за спонтанно изказване. Да, по време на дебата ще имате тази възможност. Господин Обермайер има думата. Благодаря, господин председател. Е, с основаването на енергийната общност през 2006 година беше създаден общ е, европейски пазар за газ и е, електричество за включването на Украина беше заздравен този пазар, тъй като през изминалата година а, имаше сериозни проблеми по време на а, спора за газа между Украина и Русия. Това засегна и Европейския а, съюз. А, след а, дискусията за цените газа беше спрян и моята родина пострада от това, но също, също така и Франция и така нататък. Тук комисията трябва да влезе в ролята си на посредник и да помогне на Украина, защото от това зависи сигурността на доставките за Европа и ние не бива да ставаме жертва на игрите между Украина и Русия. Благодаря. Госпожа Господин президент, Европейският парламент винаги е подкрепял Украйна в нейния път към демокрация, основаваща се на принципите на правовата държава и споделяща с нас общи на европейската интеграция ценности. Във всяка демокрация изборите са като термометър той позволява да оценим качеството на демократичния процес стабилността на институциите зрелостта на политическите партии и мнението на гражданското общество. приветствам решението на украинските власти да поканят наблюдатели на изборите на тридесет и първи октомври. уверена съм че тяхната мисия ще допринесе за по голямо доверие в изборния процес а техните констатации ще послужат за утвърждаване на прозрачността и неутралитета в работата на украинските институции. освен изборите конституцията като върховен закон в украйна трябва да гарантира гарантира равновесието на властите и техният взаимен контрол. украйна може да разчита на своя европейски партньор за последователна подкрепа на усилията си за реформи и стабилност. мнението на европейската общност и на гражданското й общество са допълнителен стимул и гаранция за крайния успех. Praeitą savaitę Ukrainos prezidentas Janukovičius. Следващия оратор. Благодаря. В Литва имаше посещение от президента Янукович и той потвърди, че цел на Украина е присъединяването към Европейския съюз. Е, несъмнено трябва е, на украинците още много работа, за да могат е, да се присъединят. Това въжи за много сфери. За правата на човека, за борбата с корупцията, срещу бедността. Тук обаче трябва да настоя на нещо. Не трябва да укоряваме Украина за нищо. Не трябва да и затваряме вратата. Тя има своето място сред европейските страни. Трябва да я третираме на равна нога. Господин Вайгел. Господ председник, Украина е велика и помемна държава. Господин Майгел, господин председател, Украина е голям и важен партньор на Европейския съюз, който несъмнено има европейско бъдеще. Тази страна има тежка история и сложна вътрешна структура. И не може ние да тълкуваме плюсовете и минусите по идеологически причини. Нашия подход трябва да е добре балансиран и добре замислен. Както при всяка друга държава, където се провеждат демократични избори, опозицията не е доволна, ако загуби властта но така или иначе тя ще получи нова възможност при бъдещи избори. Ето защо няма смисъл да се слушаме само в аргументите на едната страна. Трябва да се доверим на здравият разум. Благодаря. Европа е съществен демократичен партньор на, пар... на Европа. Надявам се, един ден тя ще е държава член на Съюза. Но аз имам съмнение дали е уместно да излизаме с резолюция малко преди местните избори. Моята група внесе редица изменения, за да се превърне резолюцията в по-балансиран документ. Янукович спечели демократични изборите, макар и с малко мнозинство. Има наистина някои обезпокояващи авторитарни тенденции в Киев. Цензурата, използването на службите за сигурност, оглавяването им от меден магнат. Но така или иначе, действията на Янукович се следят внимателно. Той е изложен на натиск. Оранжевата революция е все още силна, силно и е гражданското общество, което възникна в резултата от нея. Аз смятам, че не трябва да се намесвам прекалено много във вътрешните работи на Украина, което може да доведе до нежелателни резултати за парламента. Благодаря. Госпожа Коласко-Бобинска. Е, докладните те саме аргументи падаве... Благодаря. Много аргументи бяха е, изтъкнати още преди президентските избори, когато ние в Европейския парламент се питахме дали да не приемем резолюция във връзка с ставащото в Украина. Решихме тогава да направим е, резолюция след изборите и така и бе направено. И тя бе адресирана към правителството и към опозицията. Бе формулирана с искане за зачитане на правата на човека, включително правото на събиране и на свободно сдружаване. Какво стана от тогава насетне? Виждаме, че днес това, което е било искано, не е постигнато най-важното е да се предприемат мерки е, с цел демокрацията да пусне корени. Е, местната демокрация е, също предлага възможности за нарушаване на правата на човека. Председателят прекъсва оратора. Преминаваме след спонтанните искания за изказване към изслушване на комисията. Благодаря, господин председателю, за това, че ми давате възможност uh, да реагирам на казаното. Наистина, разискванията бяха много интересни. Искам да разделя реакцията си на три части. Първо, ще реагирам на конкретен въпрос, зададен от uh, почитаемия евродепутат господин Белдер за защитата на инвестициите. Там има какво да се направи в Украина. И необходимостта е очевидно. На няколко пъти съм се е, занимавал с този въпрос. поставял съм го в рамките на съвета за асоцииране или на различни други форуми. Миналия е, път, когато поставих този въпрос, последния път, когато го поставих, бе миналата седмица на срещата си с министър-председателя. Един от проблемите е свързан с законодателството. В момента има разисквания за измененията на относимото законодателство в Европейския парламент. Повече трябва да се направи за върховенството на закона. И с много голям интерес е, следим е, е, случая Смитал в последните дни. Повече трябва да се направи за изпълнение на обещанията по линия на ДДС. Това също е голям дразнител за нашите предприятия в Украина. чрез е, контакти е, с украинските органи, е, чрез редовни контакти с бизнеса, средите, ние полагаме големи усилия за защита на интересите на европейските инвеститори. Второ, процесът не е лек. Имам предвид процеса, в който участваме ние и Украина. Това е процес, който заклинанията за европейско бъдеще понякога могат да помогнат, но не водят до конкретен резултат. Те не помагат да се изгради повече сходство, да се постигне повече сходство на Украина с нашите стандарти. Те се нуждаят от нашата помощ. От време на време трябва и да е, им казваме какво още трябва да се направи, за да постигнат изискванията, да ги осъществят. Това, от което не се нуждаем, е да оказваме натиск върху дебата и е, да изкарваме е, равновесието извън релси. И така стигам до е, третата част на коментара си. Кой съм аз, че да коментирам проекта на резолюция? Е, който се обсъжда във вашия парламент. Но смятам, е, че е, самото осъществяване на разискванията е ценен сигнал. Мисля, че представителите на парламента, които в скоро време ще посетят Украина, ще отнесат там нашите общи послания и това е ценно само по себе си. И според мен и ние трябва да очакваме ценно послание от Украина, а именно произвеждането на местните избори на 31 октомври при потвърждаване на демократичните стандарти в страната. С това приключвам изказването си, господин председателю. Благодаря ви. De acuerdo con el artículo 151.1 благодаря, господин председател. Съгласно член 51, господин Галерт има думата, тъй като се обърнаха директно към него. Моля да коментирате само изказването отправено лично към вас и да бъдете кратък. Благодаря. Е, исках да отговоря на колегата Свобода. Той засегна е, нещо, което не беше много коректно. В нашата резолюция на НП имахме грешен цитат от Венецианската комисия. Ето защо в общата резолюция това твърдение вече не се съдържа и няма защо да го дебатираме. Аз, на мен обаче ми се иска вие като политическа група на социалистите да кажете е, конкретно какво мислите за тайните служби, за партиите, които не се допускат до изборите. Това е нещо, което определено може да се критикува преди изборите, защото в противен случай изборния резултат няма да отговаря на демократичните стандарти. Обърнахте се към господин Свобода и с което му позволявате, съгласно член 151, да отговорите. Господин Свобода, и вас ще ви помоля да сте кратък. Е, няма намерение да влизам в е, диалог, но колегата трябва да бъде достатъчно добре е, информиран, за да знае, че това е било предоставено и на пресата от една страна. И второ, ние сме информирани за тайните служби, нашата позиция е ясна и говорихме в нашата дискусия с украинската страна. Според мен ще бъде погрешно е, ще бъде погрешно да приемем е, някаква резолюция с малко мнозинство. Благодаря, господин Свобода. С това изчерпахме тази точка от дневния е, ред. Имаме 6 е, проекта за резолюции. Е, един проект от либералите, от ГУА, социалистите, консерваторите, реформаторите и от ЕНП. С това приключваме работата по тази точка от дневния ред и утре ще гласуваме. Имаме 6-7 минутки, може да се починем, да пием по една чаша вода и точно в 18 часа започваме е, е, въпросите към съвета. Благодаря ви, колеги. Bueno, bueno, bueno. Pues muy bien.